Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председателю Петерле, Ich möchte gern mit der Nachmittagssitzung. Искам да открия следобедното заседание. Фернандо Жантилини е днес тук сред нас. Ем, такова име е познато от е, историята на футбола в Италия. Джентелини е, е специален пратеник на Европейския съюз по въпроса за постигане на мир в Близкия изток. Днес ще обсъждаме и въпроса за хибридните войни в Близкия изток. Ще обсъдим и въпроса, свързан с военните конфликти и ще обсъдим и развитията, които доведоха до разпространението на насилие в региона. Господин Абас обяви, че процесът от Осло трябва да се прекъсне и трябва да започнат мирни преговори, така че да се гарантира мира в региона. за да може да разреши проблема, свързан с а, постигането на мир между Израел и Палестина, да може и а, Палестина да се утвърди като независима самостоятелна държава с ам, свои граници. И така ще се създадат нови обстоятелства, нови условия за провеждането на нови разговори между представителите на двете страни, да могат всички да седнат около маста за преговори. Желая ви много успех! Благодаря, господин председателю. За мен е голяма чест да съм тук. Ще използвам тези няколко минути, за да ви кажа е, на какво ставаме свидетели на място. От 6 месеца водя преговори с представители на двете, на двете страни. Преди няколко седмици нашият заместник председател на комисия и върховен представител спомена това, когато беше в пленарна зала. Е, Ще се спра на три неща много бързо. Важно е да се види е, това, което се случва на място, как може да се сложи край на случващото се и това какво се опитваме да правим ние, Европейския съюз, е, съответно със своите партньори. Е, опитваме се да възобновим политическия процес. Искаме да бъдат изпълнени мерки на място, така че да се възстанови доверието, да се започнат преговори когато това е възможно и ем, да се очертае какъв е политичес, каква е политическата обстановка и коя ще е отправната точка при започването на е, преговорите. Какво прави Европейския съюз? Европейския съюз е активен участник при изпълнението на цялостната политика, политика с която се занимават всички институции. Важно е да си има това предвид. Европейския съюз работи много усърдно с своите партньори в международен мащаб, с САЩ и другите свои партньори. Полагат се усилия, за да се сложи край на насилието и да се възобнови мирния процес. През последните месеци проведохме срещи в Нью Йорк и в Виена с различни партньори. Европейския съюз иска да включи и Египет, Йордания, Саудитска Арабия в този процес. Това са страни от региона, които играят много важна роля при помиряването на двете страни. През лятото съм през лятото посетих и Кайро, Риад и други места, за да разговарям с регионалните партньори и през септември имаше и среща в Нью Йорк, която беше проведена и е много важна. На първо място насилието. Ситуацията бавно се успокоява в Иерусалим но все пак има много нещастни случаи през последните месеци и обстановката е напрегната. Ситуацията не е добра като цяло. Това успокояване на ситуацията в Иерусалим може би е резултат от ангажимента на Съединените щати и международната общност като цяло. Прави се опит да се ам, успокои ситуацията в различните части на Иерусалим, да се запази статуквото, да се ам, признае специалната роля, която играе Йордания в целият този процес. И така прави се всичко възможно на място и то ежедневно, за да се а, гарантира, че се серия процес ще е, премине много плавно. Много отблизо следим случващото се на място в региона, но за съжаление едва ли ще се сложи край на насилието. Ние искаме политическия процес на място да бъде започнат, за да може по някакъв начин да се намали и насилието на място и в Газа най-вече. Работим с нашите партньори, така че да се предприемат мерки на място, за да се успокои ситуацията и от друга страна да подготвим почвата за провеждане на преговори, когато дойде подходящия момент. Дошло е времето да бъде показано лидерство и от двете страни. Това го казват всички високопоставени а, лица. И в Виена, и в Нью-Йорк беше казано, че трябва да има смяна в политиката, която се провежда. Трябва да се даде повече власт на палестинците, е, като разбира се запази сигурността на Израел. По това работим и в Газа, и е, по отношение на западния бряг на река Йордан. Е, подсилваме този вариант за утвърждаване на две независими държави в региона. В миналото са подписвани много споразумения някои от тях могат да бъдат приведени на практика. Има стъпки, които трябва да бъдат предприяти от двете страни в областта на економиката, в областта на ам, а, провежданите политики. Европейския съюз настоява да се предприемат мерки по тези въпроси, прикамва и двете страни. И сега, ако трябва да сме искрени, има голяма пропаст между двете страни. И двете страни казват, че са готови да предприемат мерки на място, но от друга страна има различия, разминаване между това какво искат палестинците и това, това, на което са готови израелците. А сега обаче е поставена на изпитание политическата воля и на, на, на лидерите и от, на двете страни. Няма да е лесно, както казах, но това е времето, в което трябва да се вземе решение и да се види дали има политическа воля да се придвижат нещата напред. Като следваща стъпка всички ние ще отидем на място в региона. Руснаците също ще бъдат там на посещение за да се проведат дискусии, да се види как ще се предвижат нещата напред през следващите седмици. На следващо, трето и последно място е важно да се види отправната точка, каква ще е отправната точка при започването на преговорите. Надяваме се, че мерките, които се предприемат на място, а, могат да помогнат за постигането на това. Очакваме а, също и регионалните партньори да окажат а, влияние, да, да дадат своя принос. Така или иначе, както всички знаете, това решение, свързано с установяването на две независими държави, е много важно. Имаме нужда от сериозни усилия и ангажименти, за да може да се подобри ситуация, в която живеят палестинците на място. Това е накратко, което исках да споделя с вас. Но разбира се, съм готов да отговарям на вашите въпроси и тогава ще мога да се е, концентрирам върху по-специфичните въпроси, които представляват интерес за вас. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. искам ми се да благодаря а, на нашия гост, както и да го поздравя за а, неговата дейност. Радваме се, че имаме възможност като Европейски съюз вече 3 години да участваме все по-застъпено и тук от Европейския парламент в този процес и същайки се с представителите на палестинската страна, ми се струва, че има условия, които биха мигли, могли да се приемат. Когато се говори с конкретни а, хора, винаги а, ми се струва, че а, са много близки вече а, гледните точки. Проблемът е в а, въвеждането на решенията, които вече на решенията, които вече са взети. И тук може да участва Европейския съюз, именно както вие казахте, и другите държави от залива да участват, да вземат своята роля и накрая да се върви по-скоро в една, към една коали, коалиция от държавите, която да гарантира трайност на решенията, които се вземат, а не да се гарантира всичко това от Обединените нации или от сините каски и така нататък. Друг един момент, на който ми се иска да се спра и да чуя вашето мнение. Става въпрос за а, проблемът, а, а, свързан с а, медиите. А, от 6-7 години вече имаше всъщност въпроса свързан с посредничеството. При 6-7 години имаше една много сериозна роля от страна на Съединените щати и се информираха телевизиите за това, което се случва, което в крайна сметка доведе до много силна публична реакция, обществена реакция, което на свой ред причини спирането на тези преговори. И така тези преговори от едната и от другата страна с посредниците, с фасилитаторите, които цитирахте, как виждате в това отношение. И, не, и накрая играта, която играе пресата и от палестинска, и от израелска страна, когато се показват фалшиви, фалшифицирани кадри, за да се предизвика много а, сериозна реакция и което толкова много пречи на а, преговорите. First of all, warm welcome, uh, Mr. again. We wish you great. Uh, господин Хауит има думата. Uh, Пожелавам успех на нашия гост. Не веднъж в Европейския парламент сме имали дебати по темите свързани с Близкия изток и продължаваме нататък. Със сигурност вие сте информиран за, нашите резолюции, нашите дебати. Обеден съм, че сте запознат. Имаше много сериозно ниво на консенсус от страна на Европейския парламент. Надявам се, че това помага на вашата а, работа, защото а, смятам, че а, по този начин а, може да се способства за близкоисточния мирен процес и ще има възможност да се разшири а, квартетът, а, да се включат нови дейности е, включването на арабските партньори е много е, интересна, добра идея, която ние можем да е, подкрепим за следващия период. Апелираме към вас да се поддържа същото високо ниво на амбиция и е, е трудно в е, тази фаза, макар е, да има висока амбиция от страна на госпожа Могарини, да има толкова много усилия, нека да въпреки всички трудности и пречки да продължаваме нататък все така амбицирани. Не знам дали имате информация за това, което е все пак един вътрешен европейски въпрос, но как ще се отрази той на а, тези преговори? Дерадикализацията е много важен въпрос в региона, както и в Европа и ми се, се питам дали бихте искали да добавите нещо по тази тема и, накрая дали бихте добавили нещо за а, изгледите за палестинско приемане. А, ние много работим по това и говорим за тази тем, по тази тема с нашите палестински партньори. А, имаше а, в Доха посещение а, от катарските представители, но ако може и вие да коментирате а, тази тема и имате нашата подкрепа. Благодаря. Благодаря. Три момента има, на които а, бих се спрял от вашето изказване. Говорихте за процес на трансформация, който а, е иницииран, трансформация, която ще помогне на мирния процес. Вие също така говорихте и за управляващите, и за страданието. Доколкото знам, Махмуд Абас вече се уморява и ще напусне своите функции съвсем скоро. Какво ще се случи след това с а, посоката на неговото лидерство. Освен това, а, в Европейския парламент в въпросът за двете държави в Европейския парламент не се счита като въпрос за две държави с, две, а, с два народа. В арабската преса беше казано, че а, една еврейска държава никога няма да бъде призната. Така че ще има държава за палестинска държава за палестинския народ, но не и за еврейския, се казва. Очудващо е това, но все пак точно това се казва в пресата и аз не съм никак съгласен. Трябва да ви кажа, че Хелмут Шмидт е починал днес. Той беше, един, той беше една велика личност. Той беше от партия, която беше а, наш конкурент. но това, което е постигнал той, е впечатляващо. Нямаше да съществува еврото, ако не беше той. И наистина с голямо прискърбие съобщавам за неговата кончина. Следващия оратор.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 72 палестински граждани са а, мъртви, над 2000 ранени и над 1350 в затвора. Това няма как да се предотврати, няма как да се спре, ако не се чуят палестинците и а, ситуацията в Близкия изток по потвърждава по един трагичен начин е, провала на Европейския съюз е, в, за мир е, в този регион. Потвърждава се политически ангажимент от страна на съвета и от комисията, но е провокация всичко това, при положение, че Израел не веднъж потвърждава, че не иска трайно а, решение. Господин Натаняхо и напоследък в а, изборния, предизборния период а, отново каза, че няма да приеме такава държава. А, териториите се отдават на а, израелските заселници и след това изчезват. И след прочистването, и след цялото нарушаване на човешки права, международни хуманитарни принципи, пак се говори за забрана за внос на евреи на продукти от Израел и от палестинските територии. Така че се обвиняват двете страни за различните писма и нарушаването на границите. И има притеснение, че едва ли не ще се накърнят взаимоотношенията на Европейския съюз и Израел. Очаквам от съвета и от комисията да осъществят член 79 от споразумението от двете страни и а, споразумението за присъединяване да бъде замразено, тъй като не се а, прилагат а, коректно а, вече приятите а, споразумения. Господин Шмидт има думата. Извинявайте, господин а, председател, малко се разсеях. А, добре дошъл, господин Джентелини. Наистина, вие сте много важен събеседник в тази дискусия. И не знам откъде да започна от всички въпроси, а, които искам да ви задам. Много неща се случват в момента. Трудно е да се е, види ясно. И аз се притеснявам, че и двете страни, и палестинския и израелската губят представа за е, реалността на, на място. Е, дори и в Израел има липса на доверие в Е, от страна на хората, от а, друга страна а, знаем какво се случва и с заселниците. В 1993 година имаше 2000 заселници на палестинската е, територия. Сега има а, 6 хиляди. И аз бях на място и, и наистина е удивително какво, за какво строителство става въпрос. И това осложнява решението за две държави, не го улеснява. И конкретно, а, палестинското приемането от палестинска страна. Помирението а, обаче не, не върви като процес там, където трябва да бъде. А, палестинското и, арабско, и арабска общност а, проведоха две а, срещи с нас и ако а, не сте се срещали с тях, може да ни кажете защо и а, а, кога ще го направите, тъй като това са изключително важни а, страни в а, този процес. От друга страна, а, а, проектите за заселване. А, това е абсолютно незаконосъобразно заселване и Европейския съюз много бързо реагира, когато ставаше въпрос за Крим. А сега говорим за няколко години от незаконно заселване. Може ли ни кажете е, дали по принцип тези указания ще бъдат разширени е, и по отношение на незаконното е, заселване, а не само да се става въпрос за производство на различни продукти и услуги и внос и износ. Има думата следващия оратор. Благодаря, господин председател, господин Касталдо. Важен е този обмен на мнение, който провеждаме три въпроса. На първо място, какво мислите за възможността да се а, стартира отново този процес с новото а, лидерство? С оглед на това, че и настоящите двама лидери са малко по-поляризирани от видяното до момента. На второ място ролята на държавите от залива. Вие говорихте за положителен принос. А какво мислите за съюзничеството между Израел и Саудитска Арабия, което е много сериозно, ако го разглеждаме в контекста на Сирия. И по-общо казано, а, Иран, ще котлив въпрос и за двете страни, също има значение в това отношение. А, посланник Майк Лоран израелския посланник в Съединените щати също за отношение по този въпрос. Това са наистина въпроси не централни, като че ли в, в страни стоят, но не можем да блокираме преговорите, защото Саудитска Арабия приноса на Израел. Що се отнася до ролята на Европейския съюз, моят окончателен въпрос. Какво а, смятате, а, че може да изпрати Европейския съюз като мисия миротворни мисии в а, Западния бряг? Дали това е възможно? А, какво може да ни кажете в този, по този въпрос? Госпожа Вайфер господин Шрайбер. Казвам се е, Никол Шрайфер от е, е, Холандския сенат. Нека да премина на холандски сега. Във връзка с мирния процес в Близкия изток, както господин Джендел... Джентилини каза, сега е много още по навременно всичко това, кое, за което говорим. Все още ли е решението за двете държави е най-добрата основа за решение, моя въпрос? При положение, че става въпрос за една държава с, две, с два народа, с две националности. А, това а, не е много реалистично, тъй като явно виждат, а, а, виждаме колко трудности, а, за колко трудности става въпрос. Аз самият съм от Хага и знам колко е трудно да се адаптира процеса а, към а, правната рамка и а, има а, съществуваща държава, от друга страна имаме самоопределенето на палестинския народ. На трето място имаме окупиране и на следващо място имаме все повече насилие и а, на следващо място а, е смисъла на пропорционалността. Тази а, юридическа рамка а, е изключително предизвикателство и наистина а, смятате ли, че това е именно а, това са въпросите, които очертават тази рамка и Европейският а, съюз често се счита за а, мека сила, soft power, но сега, след като спира американското действие, тъй като е неефективно, въпросът е какво може да направи Европейския съюз, как ще реагира, за да допринесе до този, към този процес. Не би ли следвал Европейския съюз да поеме своята отговорност малко по-целенасочено като фасилитатор, за да подпомогне този мирен процес. Какво смятате вие? Какво е вашето становище европейска инициатива ли би следвало да бъде това и е, би ли могло да се организира е, да речем една конференция за Близкия изток? Възможно ли е да приемем параметрите на един, е, едно мирно споразумение, е, как да го формулираме, как да го приемем след това. това са въпросите, които имам аз към вас. Господин Ван Орден има думата. Uh, uh, Много ви благодаря, господин председател. Ние го знаем, а и сега пак го виждаме и го чуваме от господин Натаняхо в Вашингтон. Ясно е, че Натаняхо е за решението с две държави. Той го каза недвусмислено. Да, трябва да има две държави. Израел трябва да признае Палестина и демилитаризираната Палестина да признае Израел като еврейска държава но искам да ви попитам, вие доволни ли сте? Смятате ли, че се използва достатъчно ефекта на лоста, така че палестинците да седнат на масата за преговори? Израел заяви, че е готов да поднови преговорите безусловно. Те са готови да го направят. Палестинците са тези, които не искат да преговарят. Какво ще направим? Благодаря. Господин Хаджи Георгиев, аз не знам дали мнозина от хората в тази зала, включително и господин Джентилини, са убедени, че Израел иска да намери решение на палестинския проблем. Ако го вярваме, то това не отговаря на реалността, е просто една иллюзия. Единственият начин да се намери решение е да се наложат санкции на Израел, но никой дори не го изпоменава. Иран водеше преговори с международната общност единствено защото им бяха наложени санкции. Как очаквате Израел сериозно да разговаря с международната общност за проблема с Палестина, ако не е подложен на натиск? Колегата тук каза нещо, не го чух добре, но ще му отговоря, може би по-късно, казва ораторът. Нека да говорим сериозно. Израел разполага ли си ядрено оръжие? Защо никога не се говори за това? Това е моето мнение по въпроса. Иска ми се представителя на комисията да ни отговори дали изобщо се обмисля налагането на санкции на Израел. Благодаря. You, господин Карвар, господин Джентилини, аз съм много притеснен от увеличаващото се насилие. Това, което се случва по улиците на Израел, то трябва да се заклейми от всички, които са за мира имаме изявлението на квартета от 30. Необходимо е да се осъществи напредък, а не само да чуваме безполезна риторика. Също така е, би трябвало да се признае правото на Израел да съществува, иначе непрекъснато чуваме всякакви извинения включително и за хартата. Казва ни се, че хартата вече не е съществена. Палестинският посланник заяви в Индия, че не би трябвало да се отрича съществуването на Израел. Всички палестинци го приемат. Това е заявяване на очевидното но това е нещо различно от признанието на правото на Израел да съществува. От тук и дилемата. Ние очакваме много от Израел, но никой все още не е признал правото му да съществува. Следователно, нека бъдем откровени, едва ли ще се намери устойчиво решение на съществуващото положение. Uh, Uh, господин Поше, благодаря ви, господин председател. Ние сме съгласни, че няма бъдеще за региона без една устойчива палестинска държава. Оценяваме усилията на квартета, но Въпросът ми е какви са следващите конкретни стъпки. Би трябвало, може би, пратениците на квартета да разговарят директно с палестинските власти. Знаем, че подхода на Палестина и Израел не е един и същ, що се отнася до международните кризи. Каква е европейската стратегия към Израел? Смятате ли, че Израел откликва достатъчно при тези разговори. Би трябвало квартета да работи по-активно с арабските лидери. Е, вие очаквате ли лидерите от Арабската лига да омекнат по отношение на Израел? Имаше някои податки, че това може да се случи, но все още не го виждаме. Благодаря. Thank you, Chair. Uh, Господин Кан, благодаря, благодаря ви господин Джентилини за това, че сте тук и споделяте своето мнение. Ясно е, че темата е сложна. Диспутът се води отдавна и винаги чуваме най-различни аргументи, но ако решим да направим крачка назад и да погледнем обективно, ще забележим следното. Загубите са най-вече сред палестинското население. Разбира се и сред израелското, но основно сред палестинското. Това показват данните от историята. На второ място ние говорим за този план, но когато започна диспут, диспута, Израел разполагаше с 35% от територията, останалите 65% бяха за палестинците, докато сега е обратното. И Израел притежава около 55% палестинците около 35, каза ораторът. Същевременно Израел продължава със своите заселвания. Именно за това трябва да кажа, че идеята с двете държави е, всъщност става все по-нереализуема. Самите заселвания на израелците я правят невъзможна. Затова въпросът е как да дадем надежда на палестинците. Защото те са тези, които всъщност страдат. Аз се срещнах с бежанците, бях в бежански лагер, попаднах на палестинско семейство. Три поколения от това семейство бяха прекарали живота си в лагера. Тези три поколения бяха в една палатка. Бебето беше родено в лагера. Майката се беше родила в друг лагер, а бабата в трети лагер. Ние наистина трябва да дадем надежда на палестинците, за да може да се води диалога. И последния въпрос. Кога в крайна сметка ще видим европейски насоки за етикетирането на продукти от тези израелски заселвания. Благодаря, господин Пападакис. Скъпи господин Джентилини, за нас е важна европейската позиция и искаме да се намери решение на палестинския проблем, но като че ли се прикрива факта на израелската окупация. Това е проблемът. Вие искате да наречете този проблем по различен начин, но това е добре позната тактика. С други думи, и жертвата, и палачът се разглеждат еднакво. Вие опреквате тези, които се борят срещу незаконните заселвания, срещу варварското отношение и политическите е, арести, Европейския съюз същевременно и САЩ непрекъснато развиват отношения с Израел и му дават пари. Това е освен това нещо в допълнение на съвместна военна операция, наречена Син Полет, заедно с Израел. Всичко е пределно ясно, но искам да попитам каква е вашата позиция относно окупацията. Кой е жертва, кой е палач? Защо не намерим решение съгласно границите от 67 година? Благодаря ви. Заключенията, ако обичате. Много благодаря. Трябва да кажа, че винаги е полезно идването ми тук. Ще направя всичко по силите си, за да отговоря на многото интересни коментари. Първо, въпросът на госпожа Алио Мари, която вече не е в залата. Трябва да кажа, че аз съм съгласен с нея когато тя говореше за това приемливо решение. Всъщност това е важен аргумент, защото в региона има множество предизвикателства, множество нерешени проблеми. И всъщност е, решението се крие някъде в палестинския мирен процес. Това е решението на двете държави. Ние знаем какво искаме да постигнем – и не би трябвало това да отнема толкова много време. Господин Хауит също не го виждам, но той отбеляза много важните идеи и индикациите за происход, например. Да, това би внесло яснота и тук опираме до прилагането на европейското законодателство. Едва ли има нещо ново. Той каза и нещо важно за помирението. Наистина, то е съществено, но тук има и някои ограничения. Ние имаме своята европейска политика, но аз уважавам и политиката, при която се казва аз не преговарям с Хамас. Иначе въпросът за помирението винаги се повдига и когато разговарям с палестинските власти и с тези в Рамала. Трябва да се направи обаче повече. Палестинските власти също трябва да го направят – е, за да укрепят своите позиции в Газа. Господин Белдер попита дали вече не е настъпила известна умора сред лидерите, така или иначе всички лидери са лидери за да ръководят. Какво е решението? Европейския съюз го знае двете държави. Границите от 67 година. Това е нашата позиция. Госпожа Сакурафа също зададе въпрос. Аз всъщност се опитвах да кажа, че имаме нужда от един политически процес и че в момента ние искаме да видим каква е политическата воля да се намери решение. Иначе аз виждам какво се случва на място, но за да бъдем полезни, трябва да насърчаваме водачите да ръководят и да бъдат достатъчно смели. Това имах предвид, като говоря за стъпките на място и съответствието с предишни споразумения. Така ще имаме и по-голяма сигурност в Израел, ще се помогне и на палестинците – Господин Смит също говори за помирението. То е много важно, както вече казах. Непрекъснато го подчертавам. Той говори и за индикацията за происход. Всъщност това е инициатива, по която вече работим. Ще видим какво ще е отражението й. Но най-важното е да се реши постигне напредък. Надявам се, че наистина ще има такъв напредък. Господин Касталдо Вие говорихте за ролята на настоящите лидери и възможностите, с които разполагаме. Според мен е много важно да стъпим върху вече съществуващото и така да намерим решение. Ролята на държавите от залива е много важна в това отношение – Ясно е също така, че Египет е важен, Йордания, Саудитска Арабия, не можем да ги пренебрегнем. Саудитска Арабия всъщност е източник на инициативата. Мисля, че е необходимо да не забравяме за това, че мирната инициатива всъщност е това, което обсъждаме. Но заедно с партньорите от квартета би трябвало да можем да работим. След това Господин Шулц обърна внимание на нещо, което вече беше отбелязано от мен. Дали решението на двете държави е най-доброто решение? Да, според мен то е най-доброто решение. И всъщност насилието в момента е още един аргумент за решението на двете държави. Европейският съюз се придържа към този подход и той е осъществим. Van Orden е, е, talk about е, yes, what the Prime Minister Netanyahu said. След това, дали използваме лостовия ефект и казаното от господин Нетаняхо, разбира се, че ние работим и с двете страни и от двете страни искаме решението с двете държави да бъде приложено на практика. И тук имаме нужда от всичко, с което разполагаме. Нашият глас се чува, ролята ни е ясна. Би трябвало и двете страни да приемат едно такова решение – на господин Хаджи Георгио. Дали ще накажем Израел? Мисля, че най-важното е да се даде тласък на политическия процес. Така ще се осъществи промяната. Господин Карвар, дали Израел има правото на съществуване? Нека ви напомня арабската инициатива – според мен тя е важна и обяснява до голяма степен какви са нагласите в региона. Това е нещо, на което можем да стъпим. Господин Пош попита какви са конкретните стъпки. Мисля, че вече говорих за тях. Едва ли е необходимо да изброявам някакъв списък, но те са част от процеса ОСЛО от множество инициативи. Принципно ние искаме да дадем повече сила на палестинската страна, да помагаме с инфраструктура, сигурност, като се съобразяваме с нуждата и на двете страни пак ще кажа, ако видим, че се осъществява напредък, то регионът ще се развие добре. Господин Кан спомена историческите данни. Нека кажа, че моята амбиция е ограничена. Според мен историята с нищо не ни помага трябва да се работи на място и да се мисли за бъдещето. А и на господин Пападаки с последния изказва се, ще отговоря, че Европейския съюз има ясна позиция – Решението е решението на двете държави, връщане към границите от 67 година. Нищо не прикривам. Както виждате, мога да говоря дълго. Благодаря. Grazie, grazie благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване. Благодаря ви, господин Джентелини. Днес и сега няма как да намерим решение на този проблем. Благодаря ви много още веднъж. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Или още една минута искате? Uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone who... Споменахте за Хелмут Шмидт, личност, която е изиграла много важна роля за създаването на Европейския съюз и за напредъка на Европейския съюз. Може би да обявите едноминутно мълчание да почетем памета на Хелмут Шмидт. Аз съм от гръцкия парламент, не знам какъв е протокола тук, но мисля, че е важно да ам, почетем памета на ам, такава велика личност. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood. И така, Преминаваме към точката за публично изслушване и размяна на, на мнение относно войни, а, хибридните войни в съседните на ЕС а, държави. Но първо ще последвам съвета на гръцкия ни колега и ще помоля всички за минута мълчание, за да помеч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 Wir kommen jetzt. И така. Връщам се към точката за хибридните войни в страни съседни на Европейския съюз. Тази сутрин обсъждахме темата с колеги представители на западните държави. Е, сега ще обсъждаме въпроса за Близкия изток. Още тази сутрин споделих своето мнение. Но виждам в момента, че не всички оратори са тук. Well, it happens from time to time. So, I think we can start. И така можем да започнем. Който е пръв, ще започне пръв. Доктор Ками Пекастан е първият в този списък. Професор и а, директор а, на програмата за Близкия изток в а, Джонс Хопкинс Скул в Вашингтон. Моля, имате думата. Благодаря ви за вашата покана. <clears throat> Темата е, е, за хибридните войни не е нещо ново Американската революция е била такава хибридна война, като британците са подкрепяли американските възстаници. Интересно е това, което казвате. Предимствата са ам, да се избегне ескалацията между а, двете страни. А, великите сили не искат да се конфронтират директно, защото ще се стигне до а, ескалация, използване на атомно оръжие. Такъв а, бил случая и по време на студената а, война. Контролирането на разходи. Това е второто предимство на тези войни. Говорим за война с ниска интензивност. Използват се местни ресурси, Конфликта е териториален, конфликтът по принцип е там, където има някаква важна инфраструктура или важен пролив и така нататък. Има и асиметрични хибридни войни. Говорим за а, асиметричните разходи, когато говорим за редовни войски и такива, които не са а, организирани. може да имат конфликти, в които противника използва редовни войски, а ответната страна не. Между 2003 и 2011 е имало такъв случай в Ирак. Войната, която води Русия в Афганистан, също е такъв нагледен пример. Така или иначе, целта е, е при такива войни да може въз, възможно най-дълго да се задържи този конфликт на съответното място, за да предимствата да са възможно най-дълго трайни. Сирия и Ирак не могат да се използват като отправна точка, защото те вече не съществуват де-факто като държави. Има много регионални играчи, но няма да говоря сега нито за големите играчи, нито за хибридните войни. В региона има ам, много участници, като Йордания и Израел, но те са по-предпазливи. И те също са и важни за разрешаването на конфликта. Турция винаги е много а, ясна в позициите си. А, също така подкрепя хибридни войни в Сирия, но има малко влияние на местно ниво. Катар и Обединените арабски емирства. Те участват в подкрепенето на хибридни войни. Иран и Ливан и сателита е, Хизбола също участват в хибридни войни. Хизбола подкрепя садския режим след революцията през 80-те години и Иран по-късно изпраща и своите редовни войски в Сирия. Прави се опит да се отслаби Иран чрез продължавател на конфликта в Сирия. Отвори, се и нов фронт в Йемен. Иран се намесва в Йемен, като участва в хибридна война с Саудитска Арабия. Оказва се натиск върху отделните страни. Иран и Саудитска Арабия са уязвими има и политически риск, има и финансов риск, защото тези войни, когато са продължителни, все пак изискват значителен финансов ресурс. Атомната сделка, която беше сключена с Иран, означава допълнителни финансови средства за Иран но а, това опъва отношенията между Саудитска Арабия и Съединените щати. Съединените щати се намират в година, в която се води предизборна кампания. И във Вашингтон има консенсус, че външната политика не е последователна, противоречива и така нататък. Оправят се обвинения към Барак Обама и Сюзан Райт като негов съветник. така или иначе се прилага политика, свързана с това да не се направи нещо глупаво и да не се стигне до масово унищожение в региона. Друга политика е да се възпрепятства терористични атаки, било то на американска страна или срещу места, които представляват интереси за Съединените щати. Политиката свързана с борбата единствено и само срещу ислямска държава и обсебването от тази идея също е контрапродуктивна политика. Третия елемент от политиката съм с това да не се прави нищо глупаво е свързана с това да се предприема действия, които са контрапродуктивни и противоречиви. Съединените щати, подкопават позиция на Съединените щати, но не се конфронтира директно с Русия. От друга страна подават ръка на Иран. Но Иран така или иначе не симпатизира Съединените щати повече от преди. Съединените щати е, водят хибридна война в е, Сирия, но е, тя е с много ограничен обхват. Не се върши нищо, което може да доведе до разрешаване на проблема. В момента, в момента няма някакъв контрол на, върху териториите на място. Ще спомена три неща. Политическите и финансови е, ограничения са много важни. Говоря за ЕС и САЩ. При няколко години се разрасна финансовата криза и няма вече желание и средства да се променят драстично нещата в региона. И на следващо място Е, политиката, която се е водила, не е довела до желаните резултати. Е, защото е, е необходимо да се прояви гъвкавост за разрешаването на конфликта в региона, която до сега не е била проявена. the peace treaties that led to the creation of the Levant. Maybe it's time to abandon that framework. Въпроса за Левант също трябва да бъде засегнат. Трябва да се преосмисли политическата структура там. Нещата ще се променят, ако Израел и Йордания просто променят позициите си. Има и геополитически ем, затруднения и това ще доведе до преразпределяне на границите в региона, което ще доведе до разрастването на нови конфликти. Благодаря ви. Сега ще дам думата на доктор Катържина Волчук, която е преподавател в университета в Бирмингам. Господин Едуард Лукас не е тук, защото а, а, трябва да изпълни своите задължения. А, а, и той всъщност ни спомена а, за смъртта на Хелмут Шмидт. Благодаря за този отличен увод, което много, което много ме, което много ме улеснява. Когато говорим за а, а, Русия и в а, близката чужбина, нейните хибридни конфликти, а, де-факто е много по-сложна ситуацията тъй като всяка хибридна война има своя вътрешен риск, нещо, което виждаме днес в Украина. Но нека започнем а, с един преглед. А, военна сила а, на два пъти е използвана от Русия в а, Крим и в а, Украина. С а, съвсем различна цел обаче. В Крим има три елемента. Елемент а, на наказание, а, възпиране и преди всичко възстановяване на а, справедливостта. Едно поправяне на историческа грешка. Е, всъщност в Крим имаме микс от различни теми и е, всъщност много успешен случай на хибридно действие. Толкова е, внимателно калибрирани и хибридни директни дейности, така че да се улучи точния военен подход. Така че се гледа на всичко това като успешен, успешна история. втората част обаче е по-сложна и най-близката ни аналогия е с други тлещи конфликти в бившата съветска територия. И времето е изключително важно. Всички тлеещи конфликти са моментално след разпада на СССР и това не е случая в а, а, този край на Украина. В Долбас. Една хибридна война, а, която се представя като гражданска война, е, е метаморфозата от политическа е, страна е, е от се получава с две страни. И много ограничено се използва военната сила с цел постигане или по-скоро убеждаване въоръжено убеждаване на целевата държава да действа спрямо исканията на намесващата се сила. Така че военната сила се използва единствено и само, доколкото е необходимо за изпълняване на политически цели. И целите, бих казала, са безпредседентни, поне в постсъветското пространство отделяне на част от украинската територия и а, включването и по нов политически, е, при нов политически е, режим, така че да има нещо като анклав, протекторат руски в е, украинското пространство. Това е много амбициозна и много рискована политическа цел. Защо съществува тази, тази цел? Според мен по този начин се създава нова зависимост между а, а, Украина и Русия. Много зависимости има, наследени от бившия съветски съюз в търговията, в политиката, в енергетиката и всичко това се, чак, се е приемало за даденост и очаквано в бъдещето. И така тази политическа цел да се пренапишат границите и структурата на украинската държава е единствено успешна в известна степен, тъй като а, Украина не действа а, според а, очакваното участие и присъствие на руските а, части. И така преминаваме от а, хибридна, а, хибриден конфликт до а, към ограничен конфликт за ограничен период от време. Това е една необходимост с цел да изглежда всичко като гражданска а, война, а, основно заради а, руск, а, руския руската общественост, която не толерира много добре високата цена на конфликта, но също така и да се обедини, е, убеди Украина, ам, че става въпрос за гражданска война и Украина трябва да ревизира своята структура и Донбас да се включи по нов а, начин при нови условия. И а, наистина там Русия изглежда да е, иска да изглежда като миротворен участник. Но също така разчита на Украина да действа спрямо политическите искания. Много амбициозно, но всъщност много рискова стратегия. Защо е рискова? Защото използването на военна сила в крайна сметка легитимира исканията на намесващата се сила. И така, още повече сила трябва да се използва и това го видяхме точно преди първото споразумение от Минск и второто споразумение от Минск, ескалацията на силата и какво се случва в момента в Украина. Съществува известна неохота. Не съм до сега срещала който е да било от Украина, който е готов да се приложи директно споразумението Минск 2. То е много интересно, защото ако разгледаме международната практика, обикновено имаме а, споразумение за а, примирие и после много по, а, по обстойно и подробно а, мирно споразумение. А всъщност в Минск 1 и 2 се включват и двата процеса в един и се а, прави една връзка между а, от една страна използването на военна сила, от друга страна политическото споразумение. И така в момента все още става въпрос за ревизиране на конституционната структура на Украина, но вече повече от година продължава всичко това и можем спокойно да кажем, че войните е, войните в този смисъл са по-скоро ефтини, а окупацията е много по-скъпа. И мащаба на тази територия, която сега се а, е, разглежда а, като окупирана територия в Украина, Донбас, а, виждаме, че има и е, плащания, които се извършват там, но се а, извършват обществени услуги. В момента по-бързо се поправят пътищата ко... сега, отколкото когато Киев отговаря за региона. И разходите обаче се повишават и в по-широк контекст не може да се изключи едно усложняване, тъй като този смисъл намесващата се сила трябва или да се оттегли, или да се а, спре на по-малко амбициозни цели. Важното за Украина и също така в а, след а, пост а, пространството след Съветския съюз е, че най-общо имаше две а, две важни политики за близките заседи и за по-далечните. Но сега а, тези две политики се а, смесват и се използват а, стратегически и това прави всички тези елементи по-непредвидими, и интересни. Това, което виждаме в Украина, в сравнение с всичко, което виждаме преди това в а, пространството след Съветския съюз е комбиниране на танкове и а, самолети, реална военна сила с а, стратегическа двойственост и изненади и това прави всички тези елементи много непредвидими, но и а, тактическите елементи са свързани с по-общите политически цели. Така че моята обща препоръка е не да се фокусираме единствено и само а, върху тактиката, но и да разглеждаме по-широката политическа картина. Благодаря. Започваме с дебата. Първо е, ще чуем представител от Унгария, който още не е дошъл, Золт Немет. Господина Чубалис. Дай, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, трябва да сме наясно, че трябва да назоваваме нещата с истинските имена. Хибридните войни в съседни в нас, на нас страни са всъщност войни срещу нас, срещу цивилизацията като цяло. Във външната политика на е, Русия се очертава така наречения европейски дневен ред. E е, целта на Русия е да засили влиянието си е, в районите около себе си и да сложи край на европейския проект. Русия цели да засили зависимостта на ЕС от Русия. Използват се известни фигури е, от политическия и академичния живота, е, за да се създават здрави връзки. Знаем, че Русия няма да се промени. Това е, стана ясно и след започването на бомбардировките в Сирия. Получаваме информация и за ам, новите маршрути, които а, използват бежанците през Рус, Русия и а, Норвегия и че преминават а, границата между Русия и Норвегия с велосипеди, като руската страна ги подкрепя. Ру руската стратегия използва економически и военни средства, за да засили влиянието си, да ни разедини, да претовари е, програмата на европейските лидери. Санкциите, които бяха наложени срещу е, Кремъл, са добър пример за обединението на Европейския съюз. Заплахата от нови санкции е, беше важна стъпка, за да възпре Путин за момент от предприемането на по-нататъчни действия. трябва да се премахне политическата корупция, трябва да се засили финансирането на нашите политически групи и трябва да сме обединени, така че Европейския съюз да остане свободен. Това са неща, с които трябва да се занимаем. Благодаря ви. Hello. I will speak in uh, Romanian. Ще говоря на румънски. Грижорат de războiul care Беше казано вече нещо по въпроса за войната в Украина. НАТО няма възможност да се справя с такива предизвикателства. Ние подкрепяме стратегическото партньорство с НАТО и искаме да да се изпълни стратегия, която да има геополитическо значение. В Осетия, в Приднестровието има замразени конфликти, които представляват заплаха не само за региона там, но и за целия Европейски съюз. Страните, които са най-слаби, когато става въпрос за хибридни войни с страните в източна Европа и страните, които са съседни на Русия, включително и Украина. Как ще реагираме когато се разрасне войната в Украина. Румъния има много дълга граница с Украина, над 280 км. В момента границата е безопасна, но какво ще се случи в бъдеще? Благодаря. Благодаря на докладчика който се занима с този въпрос. Хората, които а, се изказаха по темата, не а, казаха каква е причината за тези войни? Ами има империалистични интереси, които са свързани с тези войни и разбира се, целта е да се завладеят нови транспортни маршрути, да се засили економическото влияние. Тук обаче се а, премълчава факта, че отвъд тези империалистични власти има или сили, има и регионални сили, които водят война по свои си причини. Всяка средна класа във всяка страна има свои интереси, поражат се конфликти и е, има специфични интереси, които са в центъра на е, тези войни. Има съревнования, когато се водят те. В заключение ще кажа следното. Каква е ролята на, на ам, Съветския съюз и помощта оказана на Афганистан? Беше направена историческа препратка. И имаше министр на образованието, който се занимаваше е, с ам, зачитано на човешките права. Ам, талибаните бяха подкрепяни от други големи сили. След им, намесата на империалистите в Афганистан, какво се а, случи там? Ам,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 Искам да добавя нещо към това, което вече беше казано от е, другите колеги. Това, което наричаме хибридни войни, е тема, която е поместена в много публикации. Извършени са много анализи това лято в Хелзинки имаше и брошура по темата, когато се състоя срещата на парламентарните асамблеи. Хибридните войни не са нещо ново в историята. Това са косвени войни, които са съществували и преди. Литва е и може да е пример за това. През 1940 година бяхме окупирани и се представи тази окупация по такъв начин, сякаш ние сме щастливи да бъдем обект на окупация. Координацията се извършва на много високо ниво или трябва да се извършва на много високо ниво между органите, медиите и социалните актьори. Медиите, обаче, които се финансират от Русия, оказват своето въздействие на Запад. Когато на Запад отидете в някой хотел, може да видите на перфектен английски какво се излъчва по руския канал – и може да чуете какво се е, казва там. Съединените щати са най-лошите и няма нищо по-лошо от Запада. Помислете, ако хората слушат това всеки ден, мозъците им се промиват. Те, го, е, е те слушат всичко това на перфектен английски язик. Усеща се влиянието на пропагандния апарат на Русия. Необходимо е да се предприемат действия, за да избегнем а, изпадането в заблуда на а, нашите граждани. а, не трябва а, в тази последна война да излизаме като а, губеща страна. Трябва да спечелим умовете и сърцата на, на гражданите. Благодаря ви. Независимо от това, което казах преди, господин Лукас е тук. Благодаря на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 благодаря ви, че проявихте разбиране и за това, че трябваше малко по- късно да се включа заради смъртта на господин Хелмут Кол. А, нека да се представя съвсем накратко. Аз се занимавам с, с тези въпроси вече 30 години а, от Съветския съюз и Съветската империя. А, много а, дейности десидентски от 80-те години. Следя и участвам в тях. следя и въпросите за европейската сигурност, дори когато а, в момент, дори в моменти, в когато много хора казваха всичко това вече приключи, уредени са тези въпроси. Аз бях единствения, който се а, притесни, когато чухме през 1994 в Хамбург една реч за предупреждение за а, агресията а, навън и а, през 90-те в а, вътрешната. Така че а, това не са нови проблеми, просто много от нас не обръщаха внимание известно време. И също така бих искал да подчертая сега, че трябва да обърнем внимание на тези латвийци, лита, литовци, поляци, чехи и така нататък, които предупреждаваха всичко това, когато от западна страна все още имаше едно такова успокоение, че всичко е наред. Ето защо трябва да се вслушаме в тези хора сега, тези хора, които даже един литовски колега току-що се радвам, че видях, който се изказа и трябва да разглеждаме тези хибридни войни. И така, това е начин да се води война без да се включва директно една страна, за да може, ако успее, да се възползва от ползите, а пък ако не успее, да каже, ами не бяхме ние. Мисля, че един колега от Кърция каза, че това е империали... част от империализма и други държави го правят и това е така и по време на студените войни и а, от 70-те имаше подобни действия. А, нищо специфично няма конкретно за Русия в тези техники, но ако говорим за империализма, трябва да започнем с, започнем с а, калибриране на нашия морален компас. Много е модерно да се говори за империализъм в третия свят, Африка, Азия, но а, бившите е, е, източни, е, източноевропейски държави страдаха от този империализъм преди и сега все още страдат. Така че ако ни вълнува действително колониализма, империализма, всъщност ние трябва да се вгледаме много внимателно какво се случва в момента в Украина, в Балтийските държави, в Польша и в други държави като тях. Много е трудно в Запада да разберем, какво точно цели Русия с тези а, хибридни а, а, войни? Защото ние мислим в категории. Това е полицейски въпрос, това е енергиен въпрос, това е а, бизнес или стопански въпрос, или това е култура, или това са новини или нещо друго. И също разсъждаваме в категории много ясно определени. Имаме професионална етика, институция, институции, които са начина по който действа нашето общество. Това е чудесно. Ние вярваме в а, разграничаването на силите, но всъщност сме изправени а, през, а, пред сила, в която няма такова разграничение, където а, има а, пропаганда сутринта, а, а, малко енергетика след обеда, малко корупция вечерта и следващия ден съвсем, а, нещо съвсем различно. А, аз а, използвам един термин а, joint up threat или една съчетана заплаха от Русия. А, от а, троловете в а, нашите медии с Газпром и така нататък а, през а, различните а, средства за пропаганда и военната машина на Русия. Всичко това върви в една посока и за нас е много трудно да го осъзнаем. Е, все си казваме, ето това е енергетика, това е въпрос на пропаганда, ами а, а, с кой се занимава с медиите. Ето защо и Русия пява. Това е първото ми послание, че Русия а, до момента печели тази война. Ние сме много бавни, много бавно се събуждаме и а, вече а, много години станаха, а, в които прекарахме в а, отрицание и в този а, период а, Русия много целенсочено инвестира разни а, средства в политиката, създава економическа зависимост и а, много сериозно увеличи своята военна сила. А, през 90-те военната сила в Русия беше доста смехотворна. Много трудно можехме да си а, представим как ще свършат нещо с тези оръжия. Но в през последните няколко години виждаме и кое, това, което се случва в а, Сирия, от Каспийско море, много наистина впечатляващи действия, много напредничави електронни оръжия, много сериозни главоболи могат да създадат. И така Русия напредва и с пропагандата. Преди 15 години нямахме да имаме каквито и да било трудности с руската пропаганда. Бяхме напълно убедени, че 1991 година, че е, има свободни медии, свободните медии, нищо не може да им попречи. Но, но има много ясен отговор за това. Виждаме колко сериозен наратив може да се създаде антизападен наратив, който е захранен с малки истинни факти, смесени с много сериозни лъжи. Това има много сериозно въздействие върху нас. Не само във връзка с канал като Арте, но и въздействието на руските медии в, върху нашите медии всъщност има платени реклами с уж безобидни имена, с обща информация за Русия, но всъщност всичко е написано от Кремъл, всичко е разработено там. И разбира се, ние имаме известен ответ. и особено бившото правителство на Литва преди, предишния енергиен пакет, ако европейския потребител е добре като резултат на либерализацията на пазара, това наистина се дължи на това действия. Полша ще, Польша ще има същото, въз, същата възможност преди изобщо да се използва втечен газ. Така че и ние сме направили известни стъпки, има някакъв напредък, но все повече и повече Русия а, настоява и се развива. Ако се върнем през 2007 година, кибератаката в Естония, 2008 Грузия и двата случая се използват а, а, прокси сървъри за атаката с, а, върху, а, срещу Естония, така че не е ясно откъде започват а, изобщо а, действията в тази хибридна атака. А, същото се отнася за Грузия, с Осетия, а, също така а, и това, което чухме а, и за а, Унгария, а, извинявайте, за Украина. Така че а, Русия води много такива войни и това, което и искам да кажа накрая е, че а, наистина бих искал да стимулирам някакви много атакуващи, провокиращи въпроси от ваша страна. Ако просто сте съгласни с мен, а, няма смисъл. А, нека чуем а, м, такива а, сериозни въпроси. Благодаря. Е, вие сте готов да отговорите и на други въпроси. Сега давам думата на господин Чолт Немет от Унгария. Много ви благодаря, Елмар. Искам да поздравя най-сърдечно и колегата Ед Лукас. Благодаря за направения анализ. Иска ми се да не забравяме, че всъщност говорим за две паралелни войни. Ние говорим за тях по-отделно обаче. Елмер, според мен е важно тези две войни да се обсъждат заедно. Е, защото имаме войната в Сирия, войната в Украина и не става дума за някакъв вторичен въпрос за това как тези две войни са свързани една с друга. Връзка има. И едва ли е случайно, че руските самолети се появиха в Сирия, точно когато Русия водеше война в Украина. Това не е случайно. Също така трябва да видим какво свързва двете войни. Ето сега вече подготвихме Виенската инициатива. Хубаво е, че Европейският съюз ще участва. Иран, Саудитска Арабия, Турция. Но какво става с другия процес? Можем ли да кажем, че се обръща достатъчно внимание на войната в Украина? Има ли всъщност политически процес? Има ли начин да се намери решение на руско-украинската война? В крайна сметка трябва да се намери политическото решение. Не бива да забравяме това. Освен това ще ви напомня казаното от Ед Лукас, трябва да слушаме какво ни казват нашите приятели. Техният исторически е, рефлекс всъщност е много полезен и ние е необходимо да бъдем по-солидарни. Да мислим за добре определени цели, а същевременно Варшавската среща на НАТО сигурно ще ни позволи да осъществим напредък. Но като говорим за бъдещото решение, то наистина някои принципи трябва да са водещи. Според мен най-важният е следния. Окупираните страни като Грузия или Украина не трябва да се оказват неспособни да запазят суверенитета си. Те трябва да може да взимат решения за своето бъдеще. Разбира се, това е и червената линия, която не бива да пресичаме. Суверенитета на Грузия и Украина трябва да бъде зачетен. Много ви благодаря, господин председател. Добре дошъл и на Ед в този комитет. Аз съм съгласен, че анексирането на Крим е абсолютно неприемливо. Неведнъж съм го заклеймявал и от името на групата. Разбира се, Аз съм съгласен и с вашия анализ. Принципно бях критично настроен към това, което се случва в Кремъл. Виждаме, че Националния фронт във Франция също защитава Русия в тази комисия, макар че, доколкото разбирам, на тях им плащат руските банки в Париж. Така или иначе, винаги се казва, че врага на твоя враг ти е приятел. Знаем, че и чеченците бяха подкрепени във войната срещу Москва преди десетина години. Сега се връщам от Кюрдистан. Нека ви кажа, че чеченските терористи са едни от най-страшните и сега те се бият за идил. Да не говорим за Армения, конфликтите в Нагорни Карабах. Аз принципно подкрепям позицията в този случай. След това Сирия. Казва се, че Асад е лоша, опозицията е прекрасна, защото тя е нашия съюзник, но се забравя, че се предоставят оръжия на ужасни джихадистски групи, които сигурно също са свързани с ИДИЛ. Така че сложни са тези въпроси и нашите интереси. Интересуваме обаче Мисли ли се за това, което Русия прави в Украина от една страна и това, което Русия прави в Кавказ, което прави в Сирия? Ясно е, че всички трябва да седнат на масата заедно с сирийците, саудиците, турците, Европейския съюз, да се намери решение на сирийската ситуация, защото имаме екзистенциална заплаха за целия европейски проект и ние трябва да мислим за собствените си интереси. Благодаря, господин председател. Господин Аустревичиус, благодаря, че водим дискусия по този толкова важен въпрос. Според мен, никоя от държавите членки в Европейския съюз не може да удържи на тези потоци мигранти, които виждаме сега. Няма да назовавам страната, но е очевидно, че Русия всъщност води война с нас. Въпреки, че това не се отчита – Същевременно външната служба създаде специално звено. Идеята се е да се помага на източноевропейски страни, които говорят руски, и по този начин да се спре неспирното настъпление на Русия. Weststream.com се казва това подразделение. То трябва да работи в държавите членки, да се развива административния им капацитет в това отношение и да се обясни на обществеността какви са посланията, които всъщност искат да излъчат руските политици. Те са наистина плашещи. Например, в Украина се говори за разпъването на кръст на младо момче в Донецк на територията, която е контролирана от украинските власти. И всичко това беше разпространявано много ефикасно, хората се шокираха. Всичко беше обяснено до най-малките подробности. Същевременно хората на място казаха, не, ние нямаме такива данни, това не се е случило в Украина. Но, разбира се, беше твърде късно, новините вече бяха стигнали до хората. Ако западните журналисти проявяват известна сдържаност, то имайте предвид, че в Русия няма такава сдържаност. Използва се всяка възможна лъжа. Така че, подобно на Едуард и на много други експерти, представени в залата, мисля, че трябва да обясняваме на политиците в Европейския съюз и в НАТО, че това зло трябва да бъде преборено с всички налични средства. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че няма нищо ново в тези хибридни войни и те отдавна се водят. но ми се струва, че в последно време стават още по-използвани. Същевременно се казва, че ако не разполагахме с ядрен потенциал, вече щяхме да сме станали част от световна война. Но не забравяйте, че на първо място имаме кризата, която възникна след Първата световна война. И сега този свят всъщност експлодира. Това е происхода на конфликта, който виждаме в Израел и Палестина. Освен това, САЩ вече няма тази мисионерска демократична роля, в света. Но искам да попитам следното. Възможно ли е да стигнем до един нов баланс? В източна Европа не бива да имаме някакво насилствено менторство – би трябвало също така да помислим за отношенията между ЕС и Русия. В Близкия изток мнозина са на мнение, че ще се стигне до нов вид економическа география. От друга страна, има и такива, които са на мнение, че руския апетит ще бъде задоволен единствено при различна роля на Европейския съюз в международен план. Но наистина е трудно да се формулира външната европейска политика. Благодаря ви, аз направя някои коментари и след това ще дам думата на нашите гости да вземат отношение по зададените въпроси. Господин Лукас посочи, че по някакъв начин стратегията на Русия е печеливша. Но нашите анализи показват, че този успех ще е краткосрочен режим като този в Русия има възможност да развие такава стратегия с всичките компоненти, които спадат към нея. За демокрация това е трудно, защото в демократичните общества, економическия живот е разделен от политическия, но историята е показала, че когато демократичните общества се обединят, в крайна сметка те не стават жертва, а напротив се оказват победител, защото те имат по-голям капацитет да се борят за свободата и да се противопоставят на диктатори и а, догматични режими. 39 и 40 година. Сега не искам да правя такива сравнения и да ме разберете погрешно, а, но а, тогава нещата са изглеждали така, сякаш демокрацията е без а, всякакви перспективи. тогава се случиха неща, които трябва да са ни като обица на ухото и да сме наясно по какъв начин по време на диктатурата диктаторски режими могат да се взимат решения, може да се мобилизира капацитет. И трябва да кажа, че в крайна сметка е, свободата винаги побеждава. Това го показват и анализите. Сега думата има госпожа Вълчук. Моля. Thank you very much. Благодаря ви. Всъщност е, няколко коментара. Първо, дали се води война срещу Европейския съюз? Аз е, до някъде съм съгласна, че споразумението за асоцииране е първото такова споразумение довело до конфликти тук е предизвикателството. Такива споразумения се подписват по цял свят, нещо обичайно за Европейския съюз. И обикновено споразуменията се развиват много добре, те се управляват добре, но за Русия нещата все още не са уточнени. При споразуменията за свободна търговия Русия мисли, че има всъщност навлизане в нейното пространство. И тя просто не разглежда този инструмент като нещо обичайно за отношенията между страните през 21 век. Същевременно говорихме за изпращането на сигнал. И наистина вече се разбира, че има заплаха за постсъветските държави. Ето аз се връщам от Азербайджан. Говорихме за отношенията азербайджан ЕС. Азербайджан е един от най-независимите във външната политика. Говорихме за отношенията между Русия и Азербайджан. Стана дума за хегемонната роля на Русия в постсъветското пространство. Ето това също е нещо, което европейската външна политика трябва да има предвид. Освен това, при хибридните войни няма нищо ново. Както беше посочено, те са използвани през целия 20 век, но ние като чили забравихме научените уроци, защото някакси вече сме по-напреднали в разбиранията си. Аз попитах колега за отношението на Обединеното кралство. Отговори ми се, че всъщност в Крим е имало наистина стратегическа изненада, въпреки че до някъде всички са очаквали нещо подобно. Но самата идея за намеса, за интервенция е дошла неочаквано. И накрая, връзката между Сирия и Украина. Мога да кажа, че и в този случай Русия иска да бъде незаменимия съюзник на Запада. Не може да има решение на сирийския конфликт без Русия. Русия иска да отпаднат санкциите срещу нея и така да използва сирийската криза в своя полза. И най-важното. Имаме средносрочно невъзможно правенето на връзка между суверенитета на Украина и съответно изпълнението на споразумението. Ако Минското споразумение се прилага така, както го тълкува руската страна, то украинската интеграция в Европейския съюз ще бъде спряна. И разбира се, никой няма магическа пръчка, или чудодейно решение. Ние бихме искали едни практически решения, но те като че ли налагат дългосрочни жертви. Благодаря. Аз съм от САЩ, трябва да кажа, че съм много впечатлен от проявената чувствителност към Русия. Тук се говори за Русия по много различен начин, отколкото в САЩ. Но докато нямаме нов президент в Белия дом, едва ли може да очакваме различна позиция във Вашингтон. На второ място, хибридните войни не са лоши, ако знаете как да се възползвате от тях защото за всеки долар похарчен от САЩ или Европейския съюз в хибридна война, в противен случай, ако се ангажирате пряко, трябва да похарчите хиляда. Така че, колкото по-пряко се ангажира Русия, толкова по-високи ще бъдат разходите. Много е важно енергийните доставки да се диверсифицират, да не се разчита единствено на Русия. На трето място нека ви напомня за човешкия фактор. Е, виждаме бежанците, които идват в Европейския съюз и е, всъщност при този економически модел на бежанската криза отново може картите така да се разхвърлят, че това да се използва за економическо облагодетелстване. Е, защото част от тези мигранти са работна ръка, добре образована работна ръка, те няма да имат нищо против да се ангажират, да работят, да се стигне до растеж. И така БВП на Европейския съюз ще бъде увеличен. А това дългосрочно ще направи Европейския съюз по-силен и враговете му по-слаби. Uh, Благодаря. Първо ще отговоря на въпроса на господин Чарлз Танок. студената война е, е била подкрепена от режими и хора, които бяха доста нелицеприятни. Студената война в Европа е, беше доста по-опростена. Имам е, особено мнение по въпроса за това дали е, ми харе... дали ам, ми харесва по-малко това, което прави Китай с ам, Тибет или това, което прави Русия в момента. Когато говорим за нашите противници, говорим за страни, които не харесваме. Когато говорим за нашите съюзници, перспективата се променя, гледната точка се променя. А аз съм за това да се подкрепи Украина и другите, които са в сянката на Кремъл. Когато говорим за Азербайджан и действията срещу Армения, там трябва да кажа, че доста щекотлива е тази тема. Аз съм против чеченския тероризъм и трябва да се види къде се корени този тероризъм, а то а, причината е за начинът по който е бил, била третирана Чечения през 90-те години. Относно въпроса за стратегическия подход при общуването. Вашингтон извършва редица проучвания, за да събере опит за това как да реагира на информационната пропаганда от страна на Русия за да могат да се обучат представителите на медиите как да реагират на тази информационна кампания от Русия. трябва да се въведе баланс между това, което отговаря на истината и това, което е справедливо с, относно а, катастрофата с МИ-17. Да, бяхме шокирано от а, това, което а, се случи. Говорим и за астрономия, и за астрология в такива случаи. Въпросът дали сме победители или не. Разбира се, трябва да излезем като победители. Има много страни, които претърпяват крах и никога не се изправят на крака отново. Има много примери в историята за страни и империи, които са а, изгубили своите ценности, своите устои и ам, сега само в историческите книги се чете а, за тях. Русия ще е изправена пред големи проблеми в средносрочен и дългосрочен план, въпреки че в краткосрочен план отбелязва успеха тук и там. Не трябва обаче да изпадаме в прекалено самодоволство. Все пак трябва да сме на штрек. Благодаря ви. Благодаря на експертите, с които проведохме дискусията. И преди обяда и сега се концентрирахме най-вече върху Русия и е, съседите в източна Европа. Говорихме за хибридните войни. Тази сутрин говорихме за ролята на Иран и Саудитска Арабия, които се борят е, за надмощие в региона. Причините в изтока са други, но трябва да признаем, че трябва да погледнем и какво се случва зад колисите, а не само това, което се случва на сцената. Така могат да се създадат най-добрите стратегии. Не трябва да включваме сделки, които от една страна ни дават предимства, но могат да се окажат и а, доста доста негативни от друга страна. Трябва, що се нас е до Украина, да спазваме принципите си. Не смятам, че там може да се сключи сделка, която да почива на взаимни интереси. Не трябва да се отправяме в погрешната посока. Надявам се, че и Русия има толкова големи интереси, както и ние свързани с правянето с тероризма в Близкия изток. Да не говорим за Грузия и Молдавия, където също възникват проблеми. Искам още веднъж да благодаря на нашите оратори. Благодаря и на представители на националните парламенти, които бяха тук сред нас. И днес, преди обяд и вчера дори, дискусиите бяха доста динамични. Колегите от националните парламенти също взеха участие в дискусиите. Това е важно за нас и се радвам, че тези дебати ще ги провеждаме както тук, така и в други формати. Това е важно. Бруксел има някои недостатъци, но никой не е казал до сега, че ястията в Брюксел не са вкусни, така че пожелавам на всичко, които ще останат в Брюксел. Приятен престой. Заседанието се закрива. Where's my pen? Here. There. is credit.